to commit themselves to at least a twofold increase in their use in key investment areas. Our three main questions for this audit were, first, were the financial instruments... Трите въпроса от одита бяха финансовите инструменти, дали правилно са съставени и капитализирани за въпросния период. Второ, дали добре са, са дали добри резултати в този период. И трето, дали 13-20, рамка 13-20, предоставя съответните подобрения. По създаване и капитализация установихме, че няма ясен пример или конкретен пример за е, е, такива, е, такъв случай. Общо взето в 7-13 година липсва ръководна роля на комисията за по-добро изпълнение на използване на финансовите инструменти. По-подробно, рамката, програмната рамка не беше достатъчно добре подготвена. Познаване на финансовите инструменти за скланско развитие беше ограничено, нямаше действително търсене за, на финансови инструменти в тази област, както потвърдиха докладите на държавите членки търсенето на финансови инструменти в областта на зелското стопанство не бе оценена достатъчно и оценки официални на тези разминавания не бяха налични. В някои случаи финансовите инструменти доведаха до облегчаване, е, улесняване приложението на е, средството е, за от, отказ, оттегляне на средства цялото количество, което бе е, ценено за определена държава членка, се плащаше обикновено първоначално, upfront, и е, парите се рембусираха веднага след като е, разходите се рембусираха веднага след като парите влезаха в фан, фонда. Значи, е, оказва се приемливо. Ако един гаранционен фонд дава гаранции само в обем, който не превишава платения капитал. Е, и обикновено ставаше дума за 100% риск, което е обезмисля цялото начинание. Е, това доведе до е, свръхкапитализация на финансовите инструменти. Над 130 е, милиона евро бяха изплатени в този период и всички гаранции издадени, около 250 милиона евро, можеше да бъдат предоставени чрез максимум 50 милиона евро платен капитал – Тоест, това е една значителна е, свръхкапитализация на фондовете. С други думи, това, е, тези суми бяха замразени без да се допринася за изпълнение на реална политики. Финансовите инструменти, е, е, целта на финансовите инструменти е да правят повече с по-малко, докато всъщност стана обратното да ви кажа как всъщност финансовите инструменти, е, какви са резултати до сега по отношение на лостовия ефект и револвиращия ефект. Е, обикновено финансовите инструменти би трябвало да дават потенциални ползи от е, ефекта на лоста и ротационния ефект. Т.е. парите, които се внасят първоначално, би трябвало да насърчават е, е, постижения е, и изпълнение на политиките и принос на частния капитал. В въпросния период само 45% от 700 000 милиона фондов капитал бяха изплатени на крайните получатели от кредитите, и от фондовете за кредити и за гаранции. В резултат на това револвиращия ефект е, беше 0,53, което е крайно недостатъчно. И много, е, множителя всъщност оказа твърде нисък. За е, кредитите ефекта също беше много нисък 0,85. Държавите членки не, не правиха особени усилия, за да постигнат ефекта на лоста. Заключението е, че финансовите инструменти не функционираха както трябва, следователно те не дадаха потенциалната полза по отношение на ефекта на лоста и е, оборотния ефект. Това се отрази на изпълнението. Е, този нисък мултипликационен, слаб мултипликационен ефект се дължеше именно на свръхкапитализацията на финансовите инструменти и по-специално на гаранционния фонд. Нито комисията и държавите членки не въведаха система на проследяване, за да има достатъчни данни, които да покажат дали инструментите са постигнали ефектите на лоста и е, е, револвиращия ефект. Освен това, те бяха създадени така, че публичните средства помагаха да се изразходват е, отново публични средства, безвъзмезните помощи, вместо да се търсят альтернативи. Посетените държави членки, посетените държави членки да установи, че е, собствени инвестиции в финансови инструменти е, не е имало, по-голямата част са били безвъзмезни помощи. Това противоречи на основните принципи на европейското финансиране, защото европейския бюджет не трябва да е единствения, който поема целия риск за отделен проект. Сега рамката 14-20 предостави съответните подобрения. Констатациите ни е, на одита са свързани с е, периода 7-13, но е, анализирайки тези резултати, трябваше да стигнем до извода с какво да се направи в следващия период. Очевидни подобрения има задължителното последващо оценка на всички инструменти доведе до по-добро изпълнение и резултатност от фандовете, повече внимание и подкрепа от страна на комисията. Но основните проблеми не са отстранени. Риска от свръхкапитализация си остава и условията за изпълнение, за постигане на съответните е, е, ефекти на лост и е, оборотния ефект не бяха постигнати. Сметната палата заключава, че финансовите инструменти бяха успешни и макар, че новият период обещава, все пак ще бъде много трудно да се постигне желания ефект. Аз приветствам е, инициативата на комисаря Хоган за по-интензивно използване на финансовите инструменти. И не повече, но и по-добри финансови инструменти са нужни. Благодаря за вниманието. Благодаря. Беше това е един много важен доклад. Е, наистина поздравление за това. Е, докладчика е Гайер. Има думата господин Гайер. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и Присъединявам се към комплименти на председателката, към докладчицата и целият екип. Когато говорим за средносрочната финансова рамка, и когато стана дума за допълнителни финансови средства, е, ние е, си казахме, че да, финансови средства има, но настъпи момента да сме по-економични, да постигаме по-малко с, е, да постигаме повече с по-малко, а не обратното. Е, сега какви са полуките, които ще извадим от е, е, Европейския е, инвестиционен фонд? тук госпожа Калева представи много изчерпателно доклада, няма какво да добавя. Установихме, че в изминалия период 700 милиона евро са заделени само за развитие и е, тези финансови инструменти са е, е, използвани, но разбира се, трябва да видим до каква степен изглежда спазването на природата, регулирането и дали това то води до про, може да доведе до по-добри резултати в следващия период. В Франция, Гърция, Литва, Румъния и Италия бяха е, кредитните фондове е, и гаранционните фондове бяха е, изразходвани, по-конкретно в Латвия и в България. Резултат е във всички тези страни, че фонда не е успял, не е използван успешно. Доста средства е, не, че всъщност средствата са изчезнали, но просто 100% е, прекалено много средства от фондовете са е, използвани, т.е. те са замразени и не са довели до изпълнението на други политически цели. Е, това, което имаме предвид, когато говорим за здраво финансово управление. Т.е. твърде много средства са задействани, са заложени, но те не са използвани на практика. Твърде много фондове са поступили в фондовете, които не са задействани и е, по, това е по различни причини. За, е, това, което не достига е в областта на е, регулирането на финансовите инструменти за сълскоманско развитие, е, а именно, че не, не се, няма ударение върху спецификата на тези политики, а всъщност се, е, винаги се заимства от кохезионната политика. трябва да видим какво може да се направи за е, модификация, адаптиране на, на е, тези е, към правилата в следващия период и да конкретизираме правилата и нормите ако е, средствата са, отиват във фонда, те изтичат, е, а дали с тях се случва нещо разумно, вече това е друг въпрос. И по този начин е, държавите членки се ползват по-малко от тези фондове, тъй като се налага да плащат и лихви. Фондовете е, предвиждат и съответно правило за е, е не за отказ от отпускане на средства. Когато и когато не се получава кофинансиране, съфинансиране с дадени проекти, всъщност времето ляга върху публичните средства, което на свой ред води до е, свръхкапитализация и не води до ефект, е, револвиращи ефект или оборотния ефект. Тоест е, тези средства не се завъртат, не се мобилизират до за степен и ефекта на лоста с каквато идея са създадени всъщност тези инструменти, не се постига. В крайна сметка това не проработи. Политическите последствия от това, според мен, са, че представаме да гледаме на финансовите инструменти като на свещения грал и вече нуждата от е, финансовите инструменти, до каква степен колко, е, е, колко значими трябва да бъдат те, колко големи, този въпрос е открит. Трябва наистина да търсим допълнителни инструменти. Общността, която бе свикнала на такива добавки години, десетилетия наред, сега изведнъж трябва да плаща обратно за е, дадени инструменти, което означава обратно е, връщане на средства, което е, е всъщност намалява мотивацията за използването на финансовите инструменти. В това отношение комисията трябва да е, вземе водеща роля. Тя трябва да заложи стандарти по отношение на револвиращия ефект, как ще действа ефекта на лоста. Трябват ни много ясни е, преходни, е, трябва да имаме много ясни преходни правила за след края, изтичането на срока на този период. И във всички случаи трябва да имаме по-ясни критерии за е, кои проекти ще има до, до, до, допълнителни средства, за кои ще има безвъзмезни и кои ще, за кои ще се ползва финансовите инструменти Особените заслуги на доклада на Сметната палата е, че показва къде е, нещата с, е, е, в кои отрасли не е успяла политиката на тези инструменти и действието на инструментите и къде трябва да се направи нещо, за да се подобри действието на финансовите инструменти в развитието на селските райони. Благодаря. Да, доста отрезвяваща е това, което ни казахте. Може би е, без бавене да дадем думата на комисията, за да има време и за допълнителни въпроси след това. С добре дошъл приветствам от комисията, от името на комисията господин Лонго и госпожа Нисла от регионалната дирекция. Заповядайте, имате думата. Уважаема госпожа председател, уважаеми е, депутати, нека да благодаря на Сметната палата, Европейския парламент е, за изявленията и препоръките, комисията приема всички препоръки, направени от Европейската сметна палата, които имат за цел да увеличат ефективността при използването на финансовите инструменти. Някои от тези препоръки вече са приложени или, се, или по-настоящем се предприемат мерки за тяхното прилагане. Комисията взема предвид, че финансовите инструменти през, 2000 и, през периода 2007-2013 година бяха доста нови, така че имаше известен период на адаптация към новите финансови инструменти. Трябва да си изпомним също така, че финансовата криза навреди на очаквания успех на някои тези финансови инструменти, защото се оказа, че много държави членки имат сравнително ограничени способности за инвестиране. Целта е, беше да се увеличи държавите, използването на финансовите инструменти в държавите членки и за това бяха прияти по ефективни инструменти за период 2013-2020 година в като например по-висока степен на съфинансиране, различни нива на допустимост, включително по отношение на работния капитал и прилагане на модели подобни на готовите инструменти. Сметната палата призва комисията да наблегне на качеството на финансовите инструменти да избегне риска от свръхкапитализация и са предприяти мерки в тази посока – Предварителната оценка е вече задължителна. По-настоящем се подготвя методологичен наръчник и по отношение на свръхкапитализацията се прави искане плащанията в случай на финансовите инструменти да бъдат въвеждани постепенно въз основа на постигането на конкретни резултати свързани с прехвърлянето на средствата. Сметната палата също така препоръча да се предоставят насоки на държавите членки за използването на финансовите инструменти и да се задават конкретни стандарти за ефект на лоста и за револвиращия ефект. Следните институт, а, инициативи са подети. Първо, комисията разработва дейности в контекста на развитие на селските райони с двустранни срещи и работа в мрежи с държавите членки чрез организиране на обучения и задълбочени насоки. Меморандума за разбирателство между Европейската комисия и Европейската инвестиционна банка във връзка с развитието на селските райони на райони е още един важен елемент. Работната програма 2014-2016 година вече е прията и Европейската инвестиционна банка вече е представя първия си проект, а именно схема за гаранции за държавите членки, представена през март 2015 година. Бяха публикувани и единни насоки, методологична платформа за финансовите инструменти за периода 2014-2020 година. Също така имахме първата европейска конференция за финансовите инструменти. Тя беше проведена в Дъблин през юни тази година с над 200 участници, е, които са основни, що се отнася до развитието на селските райони. Предвиждат още три такива конференции в други европейски столици. Имам и е, друг списък, дълъг списък от други предвидени мерки. Преходните правила за периода 2007-2015 година се приемат сега, казва оратора Държавите членки обсъждат правилата, ще се финализират заключенията от приключването на предходния период съвсем скоро. Заключение. За периода 2014-2020 година е допълнителните инициативи предприятия от Европейската комисия ще вземат предвид и приложат препоръките на Сметната палата. Ще, е, целта ни е да се отвои използването на финансовите инструменти, но изборът да се използват тези инструменти в крайна сметка е в ръцете на държавите членки. Благодаря за внимание. Ja, vielen Dank. Darf ich einfach mal nachfragen, was denn Ihre Analyse? Допълнителен въпрос. Какъв, какво сочи вашия анализ? тази, този форм с свръхкапитализацията обесмисля фонда. След като няма и ефект на лоста, тогава за, за, за какво е, е този фонд? Трябва да бъде направено нещо, за да се спре тази е, драма, която се разиграва пред очите ни. Благодаря ви за отговора, който ще ми дадете евентуално. Чао. Благодаря много. Както каза госпожа председател, въведахме нови правила в новата законодателна рамка. Вече е невъзможно да се стигне до същия ефект на свръхкапитализация, защото първо се прилага задължителна предварителна оценка на потребностите и държавите членки трябва да покажат точно колко средства са им необходими за съответния финансов инструмент. На второ място, прехвърлянето на средства към съответния финансов инструмент ще бъде правено постепенно във връзка с степента на използване на вече преведените средства. Тоест, ние не прехвърляме всички пари наведнъж, а вземаме предвид до каква степен се използва финансов инструмент. Докладчика. Благодаря. По двата въпроса, които засегна господин е, е, Лонго от комисията, са два, всъщност два много важни въпроса. Това, което ме интересува, имам всъщност четири въпроса, които все още не са засегнати днес. Комисията Предвижда ли възможност за преразглеждане? Предвижда ли е, регламента някакъв механизъм при изтичане на този период е, да се напаснат правилата, когато се констатират е, нови или повтарящи се стари слабости? И втория въпрос – Тук комисията, намеренията на комисията са добри. Но ние попадаме в една трагична ситуация. Говорим за гръцка, гръцка е, драма, е, трагедия, а сега наистина сме ние между чук и наковална, между скила и карибдит. Сега попадали сме и в е, минали периоди в подобно положение, значи Кариптис е ако единия вариант е, ако системата, ако затегнем системата, е, тогава отвръщаме на критиката на Сметната палата. И е, това е моята политическа препоръка, но това трябва да се възприеме от общността, като, ще се възприеме от, въщност, от общността като допълнително бюрокра, бюрокрация и това ще намали привлекателността на действието на финансовите инструменти. Имате ли някакви е, информация? Имате ли някакви данни за това използването на тези финансови инструменти в въпросния период? Дали броя на инструментите се е повишил или обратното? И другия въпрос пак проистича от констатацията на Сметната палата. Как разглеждаме тези проблеми в комбинация с е, годишното освобождаване от е, отговорност за бюджетите. Обикновено нали, имаме е, сумата, колко средства са изтекли по тези инструменти. Средносрочният подход не значи, че финансовият инструмент всъщност е използва на практика? Ние получаваме ли имаме ли някакви данни за това да докажем, по някакъв начин да обосновем е, действието на инструментите и да контрираме критиките на и констатациите на Сметната палата. Това беше за сега. Благодаря. Да, е, господин директор Лонго, да отговорите сега и на въпроса за гръцката митология и други свързани с това въпроси. Е, но съм тужо. Е, госпожо председател, ако трябва да се намесиме, за да коригираме проблемите, като предположим адаптация на законодателните рамки, Това предполага променене на основният закон. Преди всичко трябва да действаме, за да избегнем драмата и трагедията, като да действаме, с, като даваме насоки. Така категорични насоки. Тази платформа, която ние сме създали, е мощен инструмент – за избягване на катастрофите и драмите. Затова смятаме, че по този начин можем да контролираме действията. Не искаме да увеличаваме административният, административната натвареност. И именно затова сме създали шаблон, шаблон модел, който страните членки могат да използват. Този модел беше създаден с помощта на Европейската инвестиционна банка, която ни помогна да създадем този модел. Тези модели значи, са готови, шаблони, които ефикасно и със сигурност могат да се прилагат. Е, и опираме се също така на най-добрата практика. Трябва да се окрепи използването на финансовите, подобри използването на финансовите инструменти, да се следят също така и резултатите от тяхното използване. Като всички указания бъдат ясно формулирани, за да може системно да се осведомяваме за това как се използват финансовите инструменти. Благодаря. Чернецки, пите? Колегата Чернецки. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви, госпожо, за вашата излагане на темата. Господин Гайер има четири въпроса. Ето ги. Първо говорихте за Дъблинската конференция. И ни уведомихте за проекта за друга конференция. Можете ли да кажете по-точно кога и къде ще се проведе тази конференция? Благодаря за този въпрос. Дъблинската конференция беше регионална, много важна регионална конференция. Другите конференции ще се проведат в Рига, в Австрия, Виена и в Барселона. А, или и в Барселона, или в Италия. Зависи от това дали страните членки ще бъдат в състояние да ни помогнат в организирането на конференцията. Освен това ще има и други конференции. Обмисляме ги сега, за да може да обхванем колкото може по-пълно регионите и прилагането на политиката за развитие. Искам да цитирам един израз на нашият комисар по време на Дъблинската конференция във връзка с финансовите инструменти. Той каза, стоим на прага на една голяма възможност за създаване на работни места и насърчаване на растежа. Колега Чулт. Благодаря, госпожо председател. И аз искам да благодаря на докладчика за добре свършената работа. Благодаря и на Европейската сметна палата за а, отличният анализ. Критичният анализ, който ни беше представен, ясно показва, че финансовите инструменти не са използвани достатъчно успешно в, в отчетния период. Следователно, необходими са още промени. И бих искала да се спра на три аспекта и да задам три въпроса, е, които смятам за особено важни. Според мен, необходимо е да планираме по-добре, за да не претоварваме системата на финансовото планиране. Приветствам задължителната оценка, която се предвижда през новия програмен период. Но за да постигнем нашите цели, тази оценка трябва да бъде висококачествена и реалистична. Работи ли се по този въпрос? как се сътрудничи с страните членки и има ли вече програми за осъществяване на тази оценка. Това първо. Второ, необходимо е да се улесни процесът, упрости процесът за кандидатстване за финансовите инструменти трябва да направим повече, за да може финансовите инструменти да станат по-привлекателни. Мисля, че това е нещо, което липсва в новия програмен период. И накрая, за финансовият лостов ефект. Новите правни рамки не предвиждат задължително участие на частният сектор – нещо, което би допринесло максимално за оподотворяването на всяко евро от парите на дънакоплатеца. Кога ще стане задължително подобно участие на частния сектор? Делонге. Когато става дума за проверките ексанте, предварителните. Взето е, е решение, което беше обсъждано в Дъблин. Как да правим подобна предварителна оценка, която да бъде хем сериозна, хем задълбочена? Пред мен е един екземпляр от е, този документ, в който се описва как е, ексанте оценката ще бъде извършвана. Работиме по този въпрос с страните членки, опираме се на конкретният опит на страните членки и регионите, винаги когато това е необходимо. Препоръчвате да направим по-привлекателни финансовите инструменти. Очевидно е, че частните партньори. За нас са е приоритет. И за това ще направим всичко необходимо, за да може да привлечем участието на частни посредници. Смятам, че ще успеем да постигнем това. Е, става дума за участието на капитали, които са частни, не публични капитали, за постигането на целите, които сме си поставили. И за това ние в момента правим всичко възможно с помощта на Европейската инвестиционна банка, за да стимулираме участието на частни финанси в финансовите инструменти тези финансови инструменти трябва да бъдат привлекателни за, разбира се, за частните инвеститори. Обещавам, че няма нашето внимание по този, към този тема да отслабне в бъдеще. Очевидно, че участието на частният капитал зависи от приложното поле на финансовите инструменти, за които става дума. Не мога да ви кажа кои точно финансови инструменти ще привлекат повече частни инвестиции. Именно поради това ние не можем сега да определим предварително цели за съответните финансови инструменти. Това в рамките на предварителната оценка страните членки трябва да сторят това. Благодаря. Господин Гайер, Йенс Гайер. По последното, което каза господин директора, точно това имам предвид и аз, е, когато е, е, с политическата препоръка. В последващата оценка трябва ясно да залегне следното. А именно, че трябва да се очаква една, един удовлетворителен лостов ефект, ефект на лоста от приложението на инструмента. Сега, ако си спомням е, добре цифрите, 0,5 е, беше за последния период, е, което е далеч от успех. Бих се радвал, ако можем да водим редовни разговори по тази тема, защото винаги се радвам, когато чуя оптимистични думи от страна на комисията, но понякога, за съжаление, нещата излизат не така, както сме ги желали, се получават не така, както сме ги желали. Затова в бъдеще при тази процедура за освобождаването отговорност трябва да имаме много по-точна и прецизна информация. По третия въпрос, какво става с, госпожа Кавла също каза, с замразените неизползвани средства в фондовете в края на периода? Аз имам свое предположение, но бих искал да чуя от комисията какво, как, какво мислят те по въпроса. И второ, господин Лонго, Можете ли да направите някаква прогноза относно е, броя на финансовите инструменти в, е, за развитие на селските райони ще се качи ли, е, ще остане на същото ниво по отношение на предишните периоди. Защото това е важно за политическата оценка, за да се знае дали нататък ще се, да се набегне на тези инструменти или не. И аз се присъединявам към този въпрос, председателката, към към този въпрос, зададен от господин Гай. Какво става с останалите неосвоени средства? Другия въпрос. Е, ресурсите, които не се използват за финансови инструменти, биха могли да бъдат репрограмирани и пренасочени. Важно е да се знае какви други форми на подкрепа има, за да бъдат пренасочени към тях тези средства. Говорим тук за 50 милиона евро и би било глупаво да се каже, че с финансовите инструменти по правилото N плюс 2 е, действаме от начало и след това допълнително е, финансиране осигуряваме. Трябва да знаем от начало какво може да се финансира с тях. Господин директор е, Лонго и след това госпожа Кайло. Благодаря. Повтарям, за процеса на свръхкапитализацията, т.е. замразените фондове, които имахме през предишния период. За да не става това, ще променим правилата. Така че имаме сега 500 милиона евро. И постепенно прехвърляне ще имаме. Прехвърлянето на тези 500 а, а, милиона прехвърляме 50, един път като се изразходват, след това ще прехвърлим още. 500 милион Това ще ни даде възможност а, да избегнем а, слабостите от миналия период. Както казах, а, целта ни е да удвоим финансовите инструменти, това, което, което разполагат финансовите инструменти, в сравнение с предишния период. Надяваме се, че ще успеем да изпълним тази задача. Но за тази цел е необходимо и сътрудничеството и добрата воля на страните членки. Затова надяваме се, че страните членки ще се запознаят много по-добре с финансовите инструменти, които на пръв поглед изглеждат доста трудни, така сложни административни структури, но, всъщност те дават много добри резултати, когато се прилагат. Полагаме усилия сега в момента да помогнем на страните членки да се запознаят и с инструментите да ги използват по-успешно. Надявам се, че съм успял да отговоря на всички въпросени въпроси. Не, не разбрах какво става с те използваните средства. Казва председателката. Ако един гаранционен фонд е използван за 2007-2013 година, ако е бил изцяло използван този фонд, той ще остане за неопределено време като финансов инструмент на разположение на страните, които се го използват. Той ще продължи животът на този фонд и след програмния период. Разбира се, при условие, че той наистина е бил използван. И обратно. Ако средствата са били замразени, тези средства не могат да бъдат декларирани като разход. И те няма да останат средствата на разположение на страните членки. И сега сме в края на програмния период. И за това, госпожо председател, ние все още не знаем каква част от тези пари ще останат и каква част, каква част не са използвани, не могат да бъдат декларирани като разход. Чак през декември 2015 година ще може да кажем какво е положението. Необходимо са ни около 12 месеца, за да можем, след приключване на програмата, за да можем да направим сметка кое е използвано и кое не не го разбрах аз, честно казано. Може би госпожа Каллайт го е разбрала по-добре от мен. Моля. Благодаря. Съвсем не е сигурно какво ще се случи при финализирането от гледна точка на сметната палата. От една страна може част от средствата да се прехвърлят за следващия период. Аз е, бих подкрепила това, но какво значи това с неизползваните средства? кои са неизползваните средства, ако имаме гаранция от 5 милиона, и те са гаранция, значи се предполага, че са се използвали тези 5 милиона. От друга страна, ако има само 20% риск, тогава е, е, можем да говорим за 1 милион, така че това е въпрос, който трудно може да се изчисли, но честно казано не мисля, че приключването ще разреши този проблем. От друга страна, знаем също, че не всички държави членки са включени, включили ам, финансовите инструменти в новия си програмен период, точно защото не знаят какво ще се случи при, при приключването. Ако знаят и след като разберат какво се случва при приключването, може да преразгледат програмите си. Важно е и също време на финансовите инструменти да се прилагат възможно най-широко. Държавите членки обаче не са направили подготовката за увеличение на използването на средствата. Беше казано, че има тестов период, но това не е вярно. През предходния период вече бяха предвидени тези инструменти, така че достатъчно време е минало за тестването им. Ако получим силен политически пласък, нещата могат да се променят. Как обаче да се стигне до там? В доклада внимателно заявяваме, политик... комисията трябва да насръчи използването на тези средства, но ако спрем да сме политически коректни, можем да кажем също, че и държавите членки трябва да зададат повече средства за развитие на селските райони. Сълскостопанския отрасъл е твърде привикнал към без... към безвъзмезна помощ, така че е доста трудно да се отбие сектора от безвъзмежната помощ и да се насърчи неговото обръщане към финансови инструменти. Голяма част от е, кандидатите получават безвъзмезна помощ и е, за това трябва да се предприемат специални мерки, за да се използват тези средства. Няма бюрократични причини, господин Каер, държавите членки да не използват финансовите инструменти. Защо не са били използвани не заради бюрокрацията, а заради това, че не е имало търсене. За това има държави членки, в които не е създадена специална агенция за тези инструменти. Когато започна предходния период, не беше съвсем ясно от сметките на комисията колко от средствата се разглеждат като междинни и колко като е, финални плащания. Комисията, комисията по-настоящем има система, която дава възможност в края на годината да се установят нивата на плащанията и те могат да, да се отделят от авансовите плащания и финансовия одит е способен да провери това. В годишните доклади за дейността, ако този въпрос е важен, ще споменаваме и е, сумата, която отива всяка година за финансовите инструменти. Мисля, че това ще е възможно. Имаше и въпрос за задължително участие на частния сектор. Как може да бъде постигнато това? Ами мисля, че би било доста полезно, особено ако се е, въведат е, критерии за допустимост във връзка с съответния ефект на лоста. И накрая финансовите инструменти за развитие на селските райони трябва да вземат предвид новия преднорамен период и е, трябва да се вземе предвид и кохезионния ефект. Държавите членки трябва да създадат разумно малък брой фондове с разумно голям мащаб капитали, за да може да не се хвърлят прекамерно много средства в управлението на прекомерно много фондове. Благодаря за вниманието. Аз съм допълнително обезпокоена. Ще трябва наистина да запишете това от комисията. Значи, какво става, какво беше състоянието с тези неусвоени средства, препрограмирани, какво се случи с останалите неизползвани средства от тези фондове. Това е отговора на комисията, но ние трябва да знаем къде се намираме, така че ще ви помоля отново за писмен отговор, защото е, ние трябва да знаем, е, да, да имаме черно на бяло какво се случва с тези пари, с тези средства. Благодаря много за отговорите. Ако няма допълнителни коментари и въпроси, благодаря за един чудесен доклад, е, чудесна дискусия. Докладчика не се опита да е проточи дискусията прекалено, да, да, но всъщност достатъчно време отделихме. Ще се видим отново есента, а сега да минем на следващата точка от дневния ред, която е изслушване на тема използване на европейски фондове в държавите членки в партньорство с дружества извън държавата членка, дадена държава членка. Докладчика е господин Чернецки. Аз след малко трябва да напусна, защото имам друго заседание, но господин Борген ще поеме ръководството от мен. Ще представим темата за 10, 10 минути. Ще направим кратка пауза и след това продължаваме.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 господин Виталиус, държавен секретар от Унгария и председател на Полската търговска камера, както и господина Карман от е, и сега докладчика е господин Чернецки. Бързам да му дам думата, моля. Uh, thank you much indeed, uh, Madam Char. Uh... Е, Благодаря, госпожо председател ще говоря на по... Otrzymywaliśmy i otrzymujemy bardzo... Получихме и продължаваме да получаваме много послания, сигнали и съобщения от представители на бизнеса. Това въжи и за Полша, откъдето съм аз, както и за много други държави в нашата част на Европа, така наречените нови държави членки. Малките и средни предприятия, а и някои от по-големите фирми споделят, че се безпокоят че цифрите и фактите са по-важни – и когато кандидатстват за финансови средства от Европейския съюз, губят търговете е, в полза на фирми от старите държави членки. Има два типа европейски средства за борба срещу безработицата в Польша и в други държави членки. 15% от средствата са отишли в фирми в старите 15 държави членки. Това създава усещане за несправедливост. Остава се впечатлението, че европейските средства на практика се връщат обратно към страните, които са нетни платци. Европейските средства, които имат за цел да се преодолее безработицата, се оказват 4 пъти по-скъпи от обикновените курсове за обучение за безработни, организирани от местните служби по заетост. Освен това, сред стоте най бенефициери, които са получили най-много от европейския от европейските средства насочени и за инновационни решения на економически проблеми. Една четвърт, 24 фирми, са от европейските страни, от старите държави членки. В първите 200 това са 44 фирми, т.е. близо 20%. На gospodarkę 600 kilkadziesiąt milionów euro zostało. Е, И така, само за тази програма над 600 милиона евро са отишли в фирми извън моята страна. За мен това е проблем. Този проблем е сериозен и защото местните фирми не предлагат по-лошо качество. Оказва се обаче, че е, се предпочитат фирми от старите държави членки пред фирми от страните, за които са предвидени средствата. Това подхлажда евроскептицизма. Няма да навлизам в повече подробности тук. Но ще спомена, че има изключително непропорционално разпределение между броя търгове, печелени в Польша от е, чужди фирми, особено от 15-те е, стари държави членки, и е, търговете печелени в Европейския съюз, в други страни, извън Полша, печелени от полски фирми. Малко цифри от 2014 година. Полските фирми са спечелили търгове в чужбина за малко над 300 милиона евро. В същия период чужди фирми, основно от 15-те стари членки на Европейския съюз, са спечелили търгове на стойност близо 3,5 милиарда евро. Дванайсетократно повече. нещата могат още повече да се влушат и може да се отваря още по-голяма пропаст между фирмите от страните от държавите нетни платци и фирмите от страните, които са шесте най-бедни страни в Европейския съюз Полша, Румъния, България, Латвия и така нататък. Тоест, тук имаме социален проблем – и въпросът става повод за все повече спорове в моята страна. Не политически спорове, но а, широки дебати сред бизнеса, защото а, бизнеса в Польша не разбира защо толкова много фирми в Польша са фалирали в последно време, тъй като не са спечелили търгове, за да строят магистрали в Польша. Благодаря. Бях изненадана от поканата, защото цялата идея на вътрешния пазар е да има въд... отворен пазар. В крайна сметка, целта на търговете е най-добрата фирма да спечели. Ще научим повече по темата днес след обед. Първо ще изслушаме доктор Нислер, който печели от европейските средства. Благодаря, госпожо председател. Нека да се спра на въпроса кои са бенефициерите на Фонда за регионално развитие от 2004 година насам, когато новите е, държави членки се присъединиха към Европейския съюз ще разделя изказването си на няколко етапа. Първо ще спомена няколко основни цифри. Да разгледаме настоящето разделение между старите 15 държави членки и размера на средствата от Фонда за регионално развитие от новите 13 държави членки вижда се, че съвсем, със съвсем малко повече средства отиват в новите 13 държави членки. Оказва се обаче, че ако анализираме информацията по-подробно, трябва да вземем предвид помощта на глава от населението в засегнатите страни и тук се вижда съвсем определено, че много по-голяма подкрепа отива в 13-те е, нови държави членки. Има среден, средна подкрепа 250 евро в 13-те е, нови и с държави членки в сравнение с 116 в старите държави членки. Тоест, е, вече ясно се вижда къде отива основната част от инвестициите от регионалния фонд. Нещата стават още по-ясни на следващата графика. Ако сравним това с нивата на брутния вътрешен продукт, т.е. настоящето развитие на страната от економическа гледна точка. Тук се вижда в най-дясната част от графиката зелено нивото на новите държави членки 2,5% средно в сравнение с 15-те стари държави членки. Те са по-богати, но делът е близо 0,20% от техния брутен вътрешен продукт. Ако разгледаме нещата в повече подробности, страна по страна, ще видим, че някои страни значително се възползват от а, а, такава подкрепа, като Унгария. Може да се изненадате обаче от факта, че България и Румъния не са на най-високи нива в дясно, но това може да бъде обяснено с факта, че те влязаха в Европейския съюз през 2007 година и първоначално бяха на етап на постепенно въвеждане, т.е. нивата на подпомагане бяха постепенно увеличавани през първите три години. Това обяснява защо през целият период те не са постигнали нива, които да са сред най-високите на тази графика, защото тук се разглежда целият период. Важно е да се разгледат и средствата в контекста на отделните държави. Структурните фондове за 2011-2013 година представляват много голям дял от публичните инвестиции Централно и източноевропейските държави. 85% е процента за Словакия, най-високия процент, но ако средним страните от лява на графиката, ще видим една средна стойност от близо 50%. Случаите на Румъния и Гърция може да са малко изненадващи тук, да са изненадани, че там цифрите не са по-високи, но все пак в тези страни има някои местни особености, а именно там все още има твърде големи нива на дела на държавните предприятия, които не са приватизирани, за разлика от страни като Словакия, и инвестициите в такива предприятия се броят като публични инвестиции. Т.е. делът по кохезионната политика на пръв поглед изглежда малко по-нисък. Във връзка с кохезионната политика обаче на тази графика ясно се показва въздействието на средствата. Кой се възползва най-много от кохезионната политика? Мисля, че е очевидно, че най-голямата полза е за страните, които получават средствата за инвестиции. Оттам нататък въпросът е има ли а, ползи и за представители на 15-те стари държави членки. Изследването показва, че това е вярно, има. А, чрез различни типове изнасяне на средствата, първо чрез договори, предоставени на фирми от, Евро... 15-те държави членки. Полското проучване, което беше представено, показва определен процент, 25% търгове печелени от фирми от старите държави членки. Нашето проучване обаче показва, че най-важната последица от този въпрос, от, от, от тези инвестиции, е в търговски план, защото се инвестира в една държава, там се увеличава стандарта на живот, с това се увеличава търсенето, с това се увеличава вноса от 15-те стари държави членки, от които в, в този случай печелят от износ. Ето, тук виждате иллюстрация на този феномен. Германия и Полша. От 2004 до 2014 година виждаме, че делът на износа към Полша се е увеличи от 2,6% на 4,2%. Това е делът в сравнение с общия износ на Германия. Това е доста сериозно увеличение. Също времено трябва да имате предвид, че като цяло износа от Германия расте през този период. Така че говорим за доста сериозни стокообороти. Същевременно в тази графика си проличава, че кризата е потиснала растежа. Виждате, че от начало увеличението е доста рязко, после сумата, делът се задържа на сравнително стабилни нива, но като цяло имаме е, значително увеличение. От друга гледна точка можем да видим какво става в Полша. В Польша има по-високи нива на приходи вече и се увеличава разнообразието в търсенето. Затова тя започва да внася не само от 15-те стари държави членки от Германия. Тук на тази графика виждате, че делът на внос в Польша от Германия е 27%, т.е. над една четвърт, но също времено е имало слабо намаление през периода 2005-2014 година. Това може да се обясни с факта, че както във всички европейски страни, и в Полша също се наблюдава по-голям внос от останалата част на света. Това включва внос от Азия, от Китай, внос, който се увеличава значително като дял от полския стокообмен. Ето виждате, стоките внесени от 15-те стари държави членки намалява, а стока на, дъла на стоките внесени от трети държави се увеличава. И така, кой се а, радва на ползите от кохезионната политика? Ние смятаме, че със сигурност има полза и за старите 15 държави членки. Това е резултат на увеличения стокообмен, който се развива в връзка с инвестициите, направени по структурните фондове. Същевременно обаче останалата част на света става все по-силна Направихме тук една симулация с макроекономическия си модел. Инвестициите в Полша могат да доведат до нещо е, от сорта на 0,2% увеличение на износа от Германия в Польша годишно. Тоест има значение този факт. Заключение. Ако искаме да отговорим на въпроса кой извлича ползите от кохезионната политика, трябва да вземем предвид различните фактори. От една страна трябва да видим къде се инвестира средствата от кохезионната политика, кои са основните държави, които ги получават, какви са стокообмените, до които се стига и какво е въздействието на тези стокообмени в другите страни. Също време обаче трябва да се вземе предвид и колко струва кохезионната политика. Тоест, там където трябва да се съберат средства от европейски данакоплаци и да се предоставят те на Европейския съюз, за да се финансира кохезионната политика, става ясно, че по-голяма е тежестта върху нетните платци. И така, ако вземем преди всички тези фактори, които можем да обхванем в един иконометричен модел, стигаме до една картина, в която става ясно, че основните ползи от кохезионната политика в крайна сметка отиват за онези страни, за които е предвидена тази политика. На, вляво на тази графика ще видите че въздействието на кохезионната политика върху растежа в страни като Латвия, Унгария и Польша е над 4%. Ако разгледате страните дясно, Германия, Италия, това са нетни платци, виждате, че в Германия, например, към края, всъщност тук дори не се вижда на тази резолюция, но има съвсем миниатюрно положително салдо на растежа, което зависи основно от стокообмена. И така, като цяло, ако се разгледа въпроса кой получава ползите, е, отговорът е страните бенефициери. Същевременно, чрез търговските отношения, тези ползи се прехвърлят и към страните в Европейския съюз, които са по-економически развити. От гледна точка на времето. Трябва да вземем предвид и е, този аспект. Тук виждате случилото се инвестициите в областта на кохезионната политика от 2014 до 2023 година. Тоест, какво се очаква да се случи, това е симулация. Използваме модела Quest. Взема се предвид не само ръста на БВП, но и други фактори, като производителността на труда, която нараства по-бързо и от БВП. Нарастват инвестициите, нарастват заплатите, т.е. виждате сериозно увеличение на всички показатели в от 3 до 4% и в по-далечно бъдеще, след 2023 година, се очаква голяма част от въздействието на тези средства да продължи да има устойчив характер. Тоест, оказва се, че сме че увеличаваме развитието на тези страни. Защо изчисленията показват лек спад, ами защото инфраструктурата трябва да се поддържа, това изисква допълнителни разходи и трябва да се вземе предвид и известна амортизация на активите. Но като цяло може да говорим за сравнително постигане на плато. И така заключенията. Държавите членки, които са се присъединили след 2004 година, със сигурност са основните бенефициери на структурните фондове и кохезионните фондове. Финансовите ресурси, прехвърлени през тези фондове, са значителни, особено ако се вземат на глава от населението и те играят важна роля върху развитието на страните които са новоприсъединили се към Европейския съюз. Оттам нататък има някакви положителни ефекти и за 15-те стари държави членки, които е, имат своето значение, но постепенно се намаляват поради е, естеството на стокомена в Европейския съюз. Благодаря. Uh, you, uh, Благодаря, господин Нисле. госпожа Гресле трябваше да излезете известно време. Аз ще председателствам, докато я няма. Благодаря на господин Нисле за погледът, който ни даде върху това как функционират фондовете за подпомагане на регионалното развитие. А сега имаме Трима души от Польша, господин Джези Клоц ще бъде първия, бивш посланник, а сега директор на външно-търговският отдел на Полската търговска камера. камера. И очакваме да чуем това, което той ще ни каже за полският поглед върху нещата. Благодаря, господин председател. Благодаря за поканата да говоря на това изслушване. Ще кажа няколко думи по темата и ще го направя, ако нямате нищо против, на полски. Исках да използвам този случай – е, тази възможност, която ми дава днешното изслуш, публично изслушване, да споделя с вас факти за ползата, която полският бизнес извлича от участието си в е, използването на средствата от Европейският фонд за регионално развитие. А също така да кажа нещо, защо в някои случаи не се използват възможностите на този фонд и какви са пречките пред използването на средствата от европейските фондове в Полша. Ще кажа и няколко думи за участието на чуждестранните компании, които работят в Польша. И които също имат полза от средствата на този фонд. Накрая се каже нещичко за търговете за обществените поръчки. За периода 2007 до 2013 година Европейския социален фонд, Европейския кохезионен фонд и Европейския фонд за регионално развитие а, работиха в Польша. Преди влизането в Европейския съюз използвахме предпресъединителните фондове. След влизането ни вече имаме достъп до всички видове фондове в момента. Полша харчи около 4 милиарда злоти на месец. И ние сме най-големият бенефициент на Кохезионния фонд. До сега ние сме получили 20% от средствата, предназначени за всички страни членки по този фонд. Парите се използват за оперативни програми, иновационни фондове, също така за фондове по околната среда и регионални програми. Европейският фонд за регионално развитие ЕФРР е предназначен да се намалят разликите в развитието на отделните региони. И знаете това много добре. В Польша ЕФРР помага на предприемачеството, на развитието, на структурните инвестиции, спомага за развитието на туризма, за развитието на културата, развитието в социалната област и развитието в информационните технологии. Бенефициенти обикновено са бизнес институти, неправителствени организации, регионални и местни е, органи, както и научно-изследователски организации. Между, от 2007 до 2013 година, наред с ЕФРР, бяха финансирани 16 регионални програми, програма за техническо развитие, програма за териториално сътрудничество, програма за иновативна економика и програма за развитие на инфраструктурата. Няма да споменавам всички цифри и факти, числа и факти, защото тях може да си ги прочетете. Там ясно става какви средства са освоени в Полша. Значи до 14 юни, т.е. преди месец, 401 хиляди редовни молби за използване на фондовете са били подадени за сума на 600 милиона евро. Като се има предвид, че е, Фонда за регионално развитие има за цел да подкрепя бизнеса и бизнес институции, бяха оказани услуги на нови за разкриване на ровни работни места, значи увеличава се конкурентоспособността, увеличават се и новаторските предложения, създават се нови търговски дружества, нови идеи се появяват, нови услуги се предлагат, развива се инфраструктурата, търговските дружества укрепват позиция си на пазара, подобрява се качеството на услугите. И а, се подобрява и сътрудничеството с а, организациите, които занимават с научно-изследователска и развойна дейност. С една дума, трябва, можем да се запитаме, кой има полза от тези средства. Преди всичко, търговските дружества – Например, оперативната програма за новаторска економика. Но има също така непреки ползи. Средствата стигат до местните органи на властта и отиват и за инфраструктурни инвестиции. Трудно е да се определи кой отрасъл или кой сектор на економиката е има, получил най-много средства и най има най-голяма полза. А, хранителната промишленост, информационните технологии. И фирмите много често използват тези средства за изследователска и развойна дейност. Използват се средствата и за, да се окаже помощ на новаторските начинания. В Польша сега работим по един проект за конкретни решения, които ще улесняват проекти в областта на новаторската економика. Целта е да се предложат данъчни облегчения на тези организации. Но още сме в началото. Подобри се, се инвестициите на местните власти, подобряват се местните транспортни условия, местните пътища и качеството на живота пречиствателни станции, нови водопроводи, канализационни системи, всичко това с тези средства на фонда. В някои случаи се решават и не, малко по-необичайни задачи. Създават се промишлени центрове около транспортните средища. В Полша бях инвестирано в един кръстопът на магистрален кръстопът. И а, средствата, а, които това допренесе, се увеличиха многократно. разбира се, хората трябва да си сътрудничат, ако ще има полза от инвестициите. В програмата за източна Польша, бе важна част от Европейския фонд за регионално развитие за Полша. Целта беше да се намали разликата в нивото на развитие на регионите. Волентови пътища, изграждане на училища, на други инфраструктурни процеси, помощ на фирмите, които искат да започнат самостоятелен бизнес. Нека сега кажа и няколко думи за трудностите пред проектите, които се финансират съвместно. Бизнесът не един път посочва какви са тези трудности в направените допитвания, включително и от Националната търговска палата. Ще разделя изказването си на, по този въпрос на няколко части. Първо, пречки, които не се дължат на е начина по който се използват европейските фондове. Не прилага, не е използването на фондовете. Примерно, когато молбите са прекалено сложни, прекалено тежки са бюрократичните изисквания и хората не могат да разберат как да кандидатстват. 34% от отговорите казват, че това е една от причините, поради която не използват европейските фондове. 24% от фирмите споменават за други причини. 20% липса на доверие в това, което предлагат фондовете. Липса на достатъчно познания 12% от отговорилите, т.е. не знаят каква, какви документи им трябва за да подадат и около 10% отговарят, че нито се нуждаят от европейските средства, нито имат време да кандидатстват. Когато става дума за пречките пред проекти, които се финансират от европейските фондове, има четири вида такива пречки. Първо, пречки пред финансирането – Първата подобна пречка е а, това, че се изисква а, от малките и средни предприятия да вложат част от свои, свои средства, т.е. изисква се съфинансиране, защото тези а, малки предприятия много често им разполагат с ограничени средства. А, друга а, трудност е необходимостта да се теглят кредити, за да се финансират проектите. А, и става трудно. Трудността се появява, когато не може да се Също така трудност представляват промените в полското законодателство. Също така промени в правилата за прилагането сложното, е- сложните законодателни изисквания също се споменават като един от, една от пречките. Сложността на указанията също се споменава. И това са все е, неща, които са част от е, пречките пред по-широкото използване. Сложни процедури при възлагането на обществените поръчки. А, също и а, бариери от така наречената логистика, т.е. организацията на процеса, сложна документация, прекалено много изисквания, сертификации и други одобря, одобрителни процедури. Всичко това изиска много време и усилия от кандидатстващите много често се а, споменава и мониторинга, свързан с а, прилагането на проектите. Споменава се липсата на капацитет за, за събиране и управление на обработване на информацията. А това е несъмнено нещо, което се отнася преди всичко до малките и средни предприятия. Няма достатъчно ясна информация за това как може да се получи финансиране. Нека каже и нещо за ползата, която бизнесът извлича а, от а, възможността да работи в Полша. Редица фирми, пък и институции, като Националната търговска палата – ще ви кажат, че държавната помощ е най-добрият начин за инвестиране в страна като Полша. Тези субсидии са около, представляват около една пета от това, което тези чужди фирми инвестират в Польша. Това не е обязателно нещо лошо. Някои инвеститори обаче, които са решили да инвестират в Польша, инвестират с пълното съзнание, че за тях ще бъде по-лесно да получат европейски средства в Польша, отколкото другаде. От една страна, това несъмнено спомага за по-бързото развитие на полската економика, но от друга страна, ако цифрата, ако числото на тези предприятия надмине 20%, фирмите, които са чисто полски, собственост на полски предприемачи, ще започнат да страдат. А друг въпрос, който иска да спомена, това са обществените поръчки. Господин Чернецки спомена този въпрос в уводното си слово, в съпителното си слово. Истина е, че чуждите фирми, които участват в търгове в Польша, много по-често ги печелят, отколкото полските а, търговски дружества. Особено тази тенденция е ясно изразена, когато полски фирми участват в търгове в други европейски страни. Разбира се, Полша трябва да се бори с всички протекционистки тенденции. А, избора на подизпълнители е въпрос, който се обсъжда. И много често те се избират тези подизпълнители по това откъде са, а не толкова какво е качеството на тяхната работа. имаме една е, влиятелна организация, така нареченият бизнес център клуб в Польша. И съгласно него, една от причините полските фирми да не печелят е, чуждестранните, чуждестранните търгове е това, че те обръщат главно внимание на националният пазар. И а, е, затова нямат големи шансове да спечелят търгове в други страни членки. Разбира се, сега вече навлизаме в периода на новата дългосрочна финансова рамка и може би нещата ще изглеждат по-добре. Полските фирми много бързо освояват полуките от миналия период и вероятно тяхното присъствие на европейския пазар ще стане по-осезаемо. Както на търговете за обществени поръчки в други страни, така и за относно за по-доброто използване на европейските фондове. Защото през следващия финансов период от 2014 до 2020 ще има на разположение дори повече средства, на едно много сериозно предизвикателство за Польша е тези средства да бъдат използвани ефективно. Националната а, търговска палата подкрепя полските, по всякакъв начин полските фирми а, за постигане на тази цел. Благодаря. Благодаря, господин Гоц. Благодаря ви за онова, което ни обяснихте за действителността в Полша в тази област. Господин Талиос е, госпожа Талиос е от Унгария. Работи в Държавният секретарят за развитие в Унгария. Благодаря, господин председател. Ще мина на унгарски. Благодаря най-сърдечно за поканата да участвам в това изслушване. Тази година е особено важна за нас, е, не само за Унгария, но и на всички държави членки. Наистина, един период на развитие приключи, започва нов. Ние сме подготвени, въоръжени, така да се каже. Нашето правителство е твърдо решено 2015 да приключи така, че е, средствата да изразходваме до края на, на годината, това е осъществимо, мислимо е. Но разбира се, е, трябва да се отчетат и е, политическите фактори в Унгария. След изборите 10-та години имаме една доста по-тромава система, политиката за развитие. Последното правителство беше направило, допуснало доста грешки при разпределение на помощите така че те не бяха ползвани от е, тези, които най-много се нуждаеха от тях. Правилата за използване на средствата бяха предварително изродване и е, някакси не можехме да променим нещата в ход. Промени се правителството с изборите 10-та година, но вече беше късно да се предприемат е, промени. Рамките за 2007-13 вече до половината средства са разпределени. Основната цел беше да се ускорят плащанията. За съжаление обаче нямаше реалистични шансове, реалистични шансове това да стане, тъй като вече бяхме пропуснали доста време. И видяхме, че натъкахме се някои противоречия, комисията формулира очаквания, според които трябваше да направим институционални изменения. От 1 януари 2014 година министър-председателя пое ролята на координатор. Е, паралелно с това задвижихме и оперативните програми до края на 15-та вече е, до края на 14-та имахме 170 е, кандидатури, Близо 30 милиарда евро са заделени за тези проекти. Основно програмите са в економическо развитие, околна среда, енергетика, регионално развитие и транспорт. Половината от средствата, близо половината от средствата са посветени на екологични и транспортни проекти, но разбира се има суми за строителство, заетост, предприемачество и здравеопазване. Развитие на, инфраструк... на и инфраструктура. Тук е, около 1400 проекта имаме, по които са сключени договори на стойност близо 10 милиарда евро. По отношение на транспортно развитие, имаме приоритети, като например сухопътния е, транспорт, железопътния транспорт и е, публичния транспорт и велосипеди, е, велосипедната инфраструктура. Общо 260 хиляди км мрежа ще се развие. Това са, но, предполага нови железопътни релси и нова модернизирана мрежа. За велосипедистите 500 55 нови километра трасета са е, изградени за тях, 6 нови аутобани също така, публичният транспорт с развитието на автобуси като, на автобусен транспорт и трамваен транспорт, е, също така 570 е, км нови шосета са изградени и голяма част са модернизирани. Особено важно беше подготовката за някои строителни проекти и под, и предотвратяване изграждане на стената за сегрегиране на, на ромски гета. Важно беше, важни бяха и проектите за засилване социалното интегриране в някои региони. Това бяха сложни мерки за развитие здравеопазването също така, развитието на човешкия ресурс в това отношение. Модернизирахме училище и университети в центрове за здравно развитие. Също бяха направени модернизации, като например в е, болници и други подобни. Работи се за развитие на умения на хора, които трябва да се върнат на пазара на труда. Важни разходи бяха по отношение развитие на устойчивите енергийни източници, енергийна ефективност, опазване на водните водоисточниците, третиране на е, отпадъци, е, е, водопречиствателни инсталации, също така борба с е, наводненията, близо 8 милиона е, души бяха снабдени с е, пресна питейна вода. Доста бе направено и за на малки и средни предприятия, както на информационните и телекомуникационни технологии. Целта е да се развива економиката с нови е, съвремени технологии. Резултатите 29 000 е, по-малки и средни предприятия получиха специална подкрепа, 100 000 е, работни места бяха открити, в научно развойни дейност 2,100 милиарда, в туризма 1 милиард, в комуналното развитие близо 1 милиард и 0,6 милиарда бяха платени за други цели. Предприятията получиха близо 4,4 е, милиарда евро за съответните проекти. Проектите на комуналните и държавни органи получиха 5,5 милиона евро. Благодарение на този период от 2007 и 2013 година Болници, аутобани, мостове бяха ремонтирани, обновени, което разбира се се отрази на качеството на живота положително. Всички нови проекти са насочени към подобряване качеството на живота в, е, е, на хората. Европейските средства бяха вложени така, че да се усетят положителните, да се, да се усети положителния ефект от тях. Имахме 70 000 договора за проекти, 10 000 от тях е, изпълнителят беше чуждо предприятие, 100% при 60 000 е, проекта също имаме участие с е, участие на предприятие с чужд, с чужд данъчен номер. При половината проекти поне един от е, доставчиците беше 100% чуждестранна фирма. Това не дава ясна представа за разпределение, за участието на много е, чужестранни предприятия като подизпълнители. Да видим какви са е, сметките. 24 милиарда евро т.е. 15% от всички сметки се получиха от изпълнители от чужбина. Ако погледнем плащанията по-нататък, ще видим, че доста висок процент на чуждестранните фирми е в участие при изпълнение на крупните инфраструктурни проекти. Околна среда, транспорт и други. Предприятие с е, чуждестранен данъчен номер са предимно в економически програми за развитие. 80% са е, това отношение. И на второ място са проектите, транспортните проекти. Какви са чуждестранните какво е, означава чуждестранни, предимно от 15-те от Европейския съюз, австрийски фирми, френски фирми, немски фирми. Важно, по-ясно става картината, когато погледнем по-големите, крупните проекти. 55 крупни проекта между, бяха финансирани между 7, и 13 година. 45 е, от тях е, получиха е, добра оценка от комисията и помощ на стойност 8 милиарда евро. Те бяха в областта на транспорта, околната среда и здравеопазването предимно. процента чуждестранни фирми възлиза в тези крупни проекти, участието на чуждестранни фирми в тези крупни проекти е 45%. Тук доминират френски, австрийски и немски фирми. Фирми като Siemens в е, изграждане на метрото участваха или изграждане на пътища. Заключението от всичко това е, че много чуждестранни фирми са се възползвали от европейските средства. В е, периода 7-13 24 милиарда евро бяха на разположение, но през лятото на 12 година все още 2 милиарда не бяха освоени и тогава правителството е реши да ускори изплащането, успя да го направи в рамките на една година. Успяхме тези близо 20, е, успяхме близо 25% да увеличим, да завишим изплащането с близо 25%. Целта, която сме си поставили е реалистична. Бихме искали 100% е, степен на освояване. Този план в е, първото полугодие тази година успяхме да изпълним. Надяваме се, че ще можем да мобилизираме средствата до края на годината. До тук успяхме да мобилизираме 82%, което е две трети от е, всички средства е, предназначени за Унгария. Ние ще бъдем в такъв случай първата държава членка, която ще докладва, ще достигне 100% степен на освояване на средствата и при 100% освояване, ако си постави човек 100% освояване като цел, би трябвало винаги да завишим ангажиментите си, така че това да е програмата минимум, както се казва. Така направихме и това се оказа едно много разумно решение, защото при някои проекти, все още проекта не беше приключил, но хубаво беше, че бяхме заложили цел над 100%, регионално средно е 105%, за Унгария цифрата е 112%. Остават ни още няколко месеца до края на този финансов период. Различните предприятия, както и държавните органи, сега имат, са задължени да изплатят дължимото на изпълнителите, на доставчиците. При някои проекти се оказа, че е разумно да бъде прекратено временно работата, за да се избегнат загуби. Някои проекти, които са в ход, техният списък, разбира се, ще бъде публикуван. При тях ще се те ще бъдат спрени временно поради констатирани рискови ситуации. Дами и господа, големи предизвикателства и трудни проблеми ни чакат. Целта на унгарската политика е економическа независимост и издаване на нови работни места – Постигнали сме положителни изменения, но основната задача си остава създаване на работни места, както и преди, както и насочването на инвестиции, така че да се използват средствата оптимално за генериране на нови работни места. Благодаря. Благодаря, господин Виталио, за това, че ни запознахте с преимуществата, ползите за Унгария от европейските фондове, пък и ползите за компании извън Унгария, малко добре сме с графика. Имаме близо 30 минути за въпроси на колегите към тримата докладчика. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички, които участваха за своите изказвания по тази тема. Що се отнася до нивата на освояване на европейски средства във всички държави членки, трябва да вземем предвид и административната тежест, намеряването на тази тежест и случаите, в които се налагат ненужни административни изисквания за събиране на такси има страни, в които дори местните власти предпочитат да използват заеми от банки вместо европейски средства, тъй като не могат да се справят с тези бюрократични изисквания. Поради прекомерно различните процедури и правила за обществените поръчки в различните държави членки, в повечето държави членки най-вероятно е местни фирми да спечелят търг... търговете – Просто защото за чуждите фирми е трудно да постигнат същото равнище, нещо, което не спазва един от основните принципи на Европейския съюз, а именно конкурентността. И така, не е ли добре да започнем да мислим на тема стандартна процедура за обществените поръчки, да има едни и същи изисквания, едни и същи срокове, едни и същи процедури за създаване на нови фирми, защото в повечето случаи чуждестранните фирми предпочитат да създадат чисто нова фирма, да я учредят в съответната държава членка, където търсят възможност да спечелят търг, защото се оказва, че това е много по-лесно, отколкото да кандидатстват за проекта от трета държава. Това създава доста проблеми. Доста са проблемите, които се събират. Знам, че има група на работ на, на високо равнище, за борба срещу прекомерно високата административна тежест. Ръководен от комисаря Креца обаче първите резултати се очакват едва през 2019 година. Аз мисля, че има нужда от това много по-рано, преди началото на програмния период, за да може да се увеличат нивата на освояване на тези средства на всички държави членки. И така, благодаря на всички, които се изказаха, благодаря на господин Чернецки и нека да кажа, че това е тема, която трябва да продължим да обсъждаме и за в бъдеще. И както в повечето посочени случаи, необходима стандартна процедура, общ подход и пълно сътрудничество за постигане на целите на кохезионната политика. И накрая, но не на последно място, трябва ни по-малко бюрокрация на всички нива на приложение на кохезионната политика в Европейския съюз. Благодаря. Иска ли някой друг да зададе въпрос? Не. В такъв случай, нека да кажа и аз нещо преди да дам думата за отговор. Нещата, които споменахте, особено господин Дрожд, за оплакванията, направени от фирмите, това са все жалби, които могат да бъдат третирани на ниво държави членки бе споменато прилагането на прекалено а, високи ненужни административни изисквания. Също времено обаче е възможно да се обединяват проекти, за да се намерят съответните средства. И казахте, че има проблем с познаването на типовете средства, които са на разположение. Новост, в която държавите членки могат да направят много. И така, смятате ли, че държавите членки и регионите, които отговарят за европейските средства, действително съдържат достатъчно отговорно в това отношение? Това е моят коментар и ви давам думата за отговор на направените тук коментари. A w Polsce e, instytucją e, rządową, która odpowiedzialna jest za. Mm, Що се отнася до отговорните институции за европейски средства в Польша, е, тук става дума основно за Министерството на инфраструктурата и развитието. Министерството на економиката също отговаря за една част от средствата. Там има отдел, който се занимава с подкрепата за проекти, които имат за цел да насърчат развитието на малките и средни предприятия. До тук вече е направено доста в рамките на полската администрация, но винаги има възможности да се направи и повече. Моята сметна, извинете, търговска палата, търговската палата у нас често споменава необходимостта да се намалят бюрократичните изисквания. в рамките на управлението. И Споменава също така, че е необходима информацията за достъпа до европейски средства да е по-широко налична. Именно за това имаме бизнес центрове, клубове, национална търговска палата и други подобни асоциации и институции. От една страна, те могат да помогнат на фирмите да постигнат възможно най-доброто решение за тях при използването на европейските средства. От друга страна, можем да обърнем внимание на правителството и парламента, за проблеми, свързани с приложението на европейското право в Полша. И така, напълно съгласен съм с зададения от председателя въпрос. Няма да навлизам в подробности в този отговор, но ще кажа само, че що се отнася до националното равнище в държавите членки, все още има много работа, която може да се свърши. За упростяване на процедурите, например. Това може да се направи на национално равнище с помощта на Европейската комисия и европейските структури – не мисля, че ще успеем да се справим с управлението сами. Госпожа Талия, може би искат думата също. Благодаря. И настъмта пас. Въпросът за публичните е, средства. Аз не гледам на това така е, в Унгария, това, което каза господин депутата, че в, е, при договорите за търгове. Това е на което наблюдаваме в е, строителството. Над 50% е цифрата на участието на чуждестранни фирми. Ние Имаме нов закон за обществените поръчки. Той сега е в парламента, ще влезе в сила през е, до края на годината. Надяваме се с е, тези нови закони възлагането на обществени поръчки да стане още, по още по-прозрачен начин – водим непрекъснати консултации с заинтересованите страни, с е, Европейската комисия и смятаме, че по този начин ще бъде упростен живота на предприемачите. В допълнение на казаното от колегите, нека да спомена, че както правилно бе споменато, Корина Крецо Комисарят за регионалната политика наскоро създаде група на високо равнище за упростяване. И ще има експертна комисия, която ще се срещне и ще започне работа по темата съвсем скоро. Трябва да имате предвид, че не се очакват резултати в края на срока на работата на групата на високо равнище. Всъщност, Предполага се да има такива резултати и по-рано. през някои от идващите години. По другата тема, която беше спомената, действително сериозен въпрос. Въпрос, с който се занимават много управляващи органи, а именно приложението на правилата за обществените поръчки по коректен начин. Както знаете, тези правила не са валидни само в Европейския съюз. Те са свързани с световни правила, уточнени в рамките на СТО и се прилагат в контекста на конкуренцията в световен план. Колегите от Польша сигурно също могат да ни предоставят информация за фирми, които не идват от, е, Европейския съюз, които също участват в, фирми, в а, е, а, е, търгове, обявени от управляващите органи в Польша. Това се случва не само в Польша, случва се и в други страни и знаем, че някои от тези фирми са се сблъскали с а, някои особености, ако мога така да ги нарека по дипломатичен начин. Та или иначе, трябва да се има предвид, че когато оценяваме нивото на грешката при публич... обществените поръчки, ниво от 3% всъщност е един от основните източници на грешка в всички типове грешки. И тези 3% се установяват при обществените поръчки. Търсили сме начини да се занимавам с проблема от страна на комисията. Един от възможните начини е да се инвестира в увеличаване на капацитета в държавите членки за разбиране и приложение на правилата. Може би си давате сметка, че заедно с компетентните служби на комисията, нашата генерална дирекция регионални въпроси е инвестирала много в обучението на служители, в обясняването на правилата, обаче мисля, че ако искаме опростяване, това е важен въпрос – винаги можем да поговорим и за нещата по същество, но не трябва да пропускаме факта, че обществените поръчки могат да бъдат и обвързани с корупция. Именно за това трябва да се занимаваме с тези въпроси е, много внимателно и сериозно. Благодаря. Има ли други въпроси за участниците? Не. В такъв случай приключваме работата по тази точка. Благодаря за участието. Благодаря за това, че отговорихте на въпросите. И сега можем да преминем към следващата част с 15 минути по-бързо се движим от графика. Председателката не иска да поеме е, председателството, така че преминаваме към академичните представители. Виждам, че презентацията на PowerPoint вече е тук. Заповядайте. Благодаря. От нас се поиска да се занимаем с една съвсем конкретна задача, именно да представим количествен анализ на сравними данни от Tenders Electronic Daily или TED от годините 2017, казва ораторът, до 2014. Виждате, че тук сме изписали 2012-2014 защо? Защото данните от ТЕД са налични и за даунлоад, но това изисква доста програмиране и обработка и в краткия срок, който ни беше предоставен, нямахме време да го направим. Използвахме данни, които вече бяха събрани от група наречена OpenTED – които е, обхващат информация от 2012 до 2013 година. Използвахме и трите години. Малко повече са събраните данни. Сблъскахме се с някои аномалии в данните и смятаме, че тези номали са в данните, а не в преработката им от страна на Опантет. Установихме, че има около 114 записа за договори за 100... 1400, извинете, записа за договори е, по обществени поръчки, обаче за 600 от тях не се дава държавата, нещо, което затруднява анализа на договорите в трансграничен план. 10 000 от тях нямат запис за получилия договора, а в 5000 има неяснота за сумата. Така че около 15 000 записа са пренебрегнати. Те се е, включват в преброяването на е, записите, но не и в е, крайните оценки. Същевременно има и различни прагове в зависимост от типа договор и трябва да се има предвид, че са различни и възлагащите органи не е толкова просто да се елиминират договорите, които са под нивата на публикация, но има различни количества такива договори под прага, които се публикуват в ТЕД от различните държави членки. Друг важен въпрос, който обаче не засяга особено нашето проучване, е фактът, че имената на възлагащите органи и на изпълнителите не винаги бяха въвеждани по, по следователен начин, т.е. не винаги е достатъчно ясно колко точно договора са предоставени от дадена агенция или възлагащ орган. Сега, Преминаваме към анализа. Установихме, че има близо 114 000 записани договора за 116 милиарда евро. Виждате, че по-голямата част от тези договори са разпределени в така наречените е страни от ЕС-13, новите държави членки. Установяваме, че 90% от договорите по стойност са възложени на изпълнители в същата държава. Разбира се, нашият анализ не винаги може да покаже каква част от средствата последствие отиват в трета страна чрез дъщерна фирма или подизпълнител или пък продавач на Едро. Но има по-големи средства в, по договорите в страните от ЕС-15, т.е. старите държави членки. Има някои много големи договори в Холандия и Швеция, например които имат трансгранично измерение в тези години, нещо, което засяга данните от тези години. И така, 10% от сумата, която ви показах, приблизително, е предмет на трансгранични договори. Като част от заключенията на анализа стигнахме до едно много интересно заключение. Има договори, предоставени в новите за фирми от старите държави членки, 70% повече в обратната посока, договорите от старите към новите са много по-малко. ако продължим да спазваме тези групи на страните по отношение на предоставянето на стоки, материали и като цяло изпълнение в трансграничен план, основните доставчици на 70% от стройността по всички договори са от 15-те стари държави членки. Виждате тук, че има и страни от извън Европейския съюз, които отговарят на около 13% от стоеността на договорите, които са възложени трансгранично. най-високите 10 страни по отношение на доставките с Италия, Испания, Германия, Австрия и Чехия. Виждате и няколко страни, които споменах в предходния слайд, които са извън а, Европейския съюз, Южна Корея, Швейцария, а отдясно виждате и Съединените щати. Италия и Испания обаче – са поели много голяма пропорция от трансграничните договори заедно с Германия, Австрия и Чехия. Великобритания е втория по големина доставчик, що се отнася до а, брой договори, но не и по стойността на тези договори. А, всъщност от Великобритания се предоставя изпълнението по сравнително голям брой малки по стойност договори. Направихме и кратък анализ на а, разделението услуги, доставки и строителни работи. В трансграничен план най-често се предоставят договори за строителни работи 64% от всички трансгранични договори. Тук обаче нямаме информации за това каква част от средствата се връща към страната, в която договорът е, е възложен или е, е прехвърлена чрез подизпълнители отново към тази страна. Така че може би си струва да се навлезе в повече подробности тук. Мисля, че би било твърде опростенческо да се твърди, че 64% от средствата реално напускат страната. Виждате тук разбивка по различни отрасли. Строителството е най-големият отрасъл, след това оборудване в областта на транспорта, това са най-големите договори, които са предмет на трансгранични публични, обществени поръчки. Сега ви показвам договорите, възложени от 13-те нови държави членки. Польша, Румъния и Словакия са разпределили най-голяма част от средствата, предоставени трансгранично. В Полша виждаме най-големия брой отделни договори, които са предоставени трансгранично. Най-големите доставчици за тези страни от Централна и Източна Европа са отново Италия, Испания, Германия, Чехия и Австрия. Виждате също така и Южна Корея и Швед... Швейцария – включени тук. Това въжи и за договорите спрямо тяхната стойност и за броя на договорите. Най-голям брой договори са спечелени от немски фирми. А сега да вземем предвид по-конкретно Полша. Отново, това, което виждаме е доста подобна картина, като предходните слайдове. Япония обаче се добавя към доставчиците, които са в групата на най-големите 10 доставчика, иначе картината като цяло е доста подобна. И така, това обобщава нашия анализ до тук. А, в общи линии става ясно, че близо 90% от средствата, които са предоставени по възложени договори от 2014 до 2012 2014 година, а всъщност забравих да кажа, че 90% от договорите през тези три страни са възложени на изпълнители в същата страна. Другият, другото важно заключение е, че що се отнася до трансграничните договори, много по-голяма част а, договори е, включват възлагащи органи в новите държави членки, възлагащи на изпълнители от старите държави членки, отколкото обратното. имаме и няколко препоръки, всъщност две препоръки. Едната е свързана с преките и непреки трансгранични договори. Това е област, която си струва да се проучи по-подробно и от гледна точка на това колко средства, възложени по договор в тази страна, се придвижват извън страната и каква част остава в страната или се връща обратно в страната по договори за строителство, защото трябва да се има предвид, че те са най-големия процент договори за трансгранично изпълнение и е, може да се предположи, че голяма част от е, дейността всъщност се извършва от подизпълнители е, от същата страна като възлагащия орган. Друг елемент, който не беше непременно изрично поискан от нас в анализа, но беше забелязан от нас, беше, че що се отнася до договорите, възложени от европейските институции, близо 35% от а, договорите по стойност отиват за бългийски фирми. А, предполага се, че има подобна ситуация и с непрякото поддоговаряне и може би се струва да се а, направи по-подробен анализ и на тази тема. С това обобщих анализа направен до тук. Благодаря. Е, Благодаря, господин Акеман. Всичките колеги тук са застанали един за друг. Не знам дали се крият. Но имате възможност да зададете въпроси на господин Акерман. Няма ли въпроси? Тогава аз ще попитам. in terms of what you were uh, asked to research, uh, but I was hoping you would Е, защо някои страни членки а, дават а, повече трансгранични контракти от други. Като Полша или Полша е една от тези страни. И защо е така? Имате ли някакви данни? А, дали става дума за правилата за обществените поръчки? които са по-трудни за други страни членки. Това изглежда, може би, би било най-интересната част от вашето изследване. Несъмнено, това е въпрос, който сме установили като интересен. За жалост, нямахме много време да се занимаваме с него. Е, анализът не отне цялото е, време, с което разполагахме. Съгласихме се също така с администрацията, че има възможност да продължим работата по този въпрос, да вземем предвид е, обратната връзка Съгласен съм, че този въпрос е много интересен и се струва да бъде проучен в бъдеще. Питам се сега какво ще направим с е, знанията. Уместно е да кажем на хората е, защо и доколко е лошо да се дават парите и да се възлагат е, и да се плаща на външни фирми, за да вършат наши, да участват в наши проекти. Сега, е, по тези е, този списък на, на изпълнители, комисията, контролната комисия беше в, е, на посещение в Македония и там поставихме въпроса дали основните доставчици или изпълнители са от е, Македония. Те казаха, че повечето са италиански фирми, строителни машини и така нататък. Знаем ли какви продукти се доставят предимно? Попитахме ние. Те казаха, струва ли си човек заради някакъв проект да създаде собствено но производство? Тоест, въпросът е имате ли, какво предимно се доставя? Имате ли някаква информация за това? И във връзка с Полша, направи ми впечатление не само, че по бройка на договори, но и по суми на първо място е Германия. Какво знаем всъщност ние за доставките на стоки и услуги е, към Полша. Благодаря. Um, yes, Един е, бърз преглед е, на възложените поръчки и свързаните данни с тях показват, че особено за Испания и Италия това са работи по трасетата. Това, което мога да ви кажа в момента, но трябва в следващите седмици да разгледаме да малко по-внимателно тези неща. Съжалявам, но, а, но ще се върна към въпроса. При мен е, Една, има една съседка, полякиня, и тя твърди, че най-големият проблем в Польша е намирането на работа. На тази жена има четири деца, три са заминали в Холандия, едното останало в Польша, просто за търсене на работа. Това е изненадващо с възлагането на, на работа. Сега, за да остана на полския пример, поляците изглежда са най-мобилният народ в цяла Европа. Винаги е било така. Винаги са прекусявали границите, за да търсят работа. Числата са интересни, но те не са достатъчно ясни, за да направим изводите. Може ли да се каже нещо повече? Да погледнем обратно. Тази мобилност как се превежда в, е, на езика на економическата добавена стойност? Имате ли някаква информация, данни, които биха могли да ни дадат представа, да ни отговорят на този въпрос? Благодаря. Um, Колкото до втория въпрос, който повдигате за добавената стойност, това не е нещо, което влизаше в контекста на нашето изследване. Нямам данните, не мога да ги цитирам по памет, но разбира се, можем да, когато видим нещо специално по-интересно в обобщаващите графики, можем да се опитаме да анализираме в дълбочина нещата. Да. Можем да дадем повече подробности, примерно какво стои зад поръчките, които се възлагат, например, в Испания и Италия. Благодаря ви, господин Акеман. Вашето изследване е ограничено по своят обхват и според мен би било полезно, ако може да анализирате по-нататък данните и да предложите отговори на някои от въпросите, които ви бяха зададени тук. И сега господин Чернецки а, има думата за заключителни бележки. Благодаря, е, господин председател. Искам да благодаря на всички, които взеха участие в този дебат. Е, днес е, присъствахме на едно много интересно публично изслушване. искам да кажа, че економиката не се отнася само до търговските баланси. В нея има и много психология. Свидетел съм на това, как през 1997 година консервативната партия в Обединеното кралство претърпя най-тежкото си поражение през 20 век независимо от економическият успех на правителството на Джон Мейджа. Въпреки това, те претърпяха тежка загуба. Защо? Защото гражданите, въпреки че знаеха за добрите економически резултати на неговото правителство, искаха промяна. И а, числата това е нещо чудесно. И, а, бих искал а, да се противопоставя фигурите. Господин Новаков е, си тръгна вече, така че но искам да оспоря нещо, което той каза по отношение на старите 15. които създават своите клонове в новите страни членки и се сблъскват с административни пречки. Именно тези филиали печелят местните търгове, правят го по-често от местните фирми. Мисля, че тук има един проблем в разпределянето на средствата от европейските фондове. Разпределянето на тези средства не е справедливо. Нашата председателка каза, че става дума за един общ пазар и старите и новите страни имат едни и същи възможности. Да, така е. Członkowskich, które mają poczucie jakiejś, że coś... Но търговските дружества от по-бедните страни членки остават с впечатлението, че нещата не са толкова чак справедливи. Чухме днес, примерно, че моята страна получава доста много средства, много пари. Но ако погледнем на какво получава на глава от населението, ние сме на най-долу сред новите страни членки. Защото сме голяма страна с население от 38 милиона. И, освен като се изключат Словения и Естония, всички други получават повече на глава от населението от нас. Днешният дебат беше много интересен. Господин Дрощ е роден дипломат. И е, всичко, което казва, го казва с дипломатичен, е, дипломатичен език. Но това, което ни каза той обаче, е много интересно. Много интересно беше и това, което чухме от госпожа Виталиус от Унгария. и от господин Нистра. Струва си да се погледнат всички тези въпроси още един път. Благодаря и на нашата председателка за подкрепата и за това публично изслушване. Това са трудни въпроси. Струва си да бъдат обсъждани. Благодарение на вашата помощ, госпожо председател, имахме възможност да ги обсъдим. Благодаря и на всички, които участваха в този дебат който според мен беше необходим и полезен. Председателя. И аз искам да благодаря на всички наши лектори. Благодаря им, че дойдоха, благодаря им, че бяха готови да отговарят на въпросите на депутатите. Но не само нетните бенефициенти, но и нетните контрибутори имат полза от тези фондове, както чухме. И това е въпрос, който често се забравя. В страни като Великобритания, например. Благодаря още един път на всички. Темата беше интересна, добре подбрана. Благодаря на всички, които присъстваха тук. Е, какво сега си тръгваме, така ли? Ами, we would like to wish you very nice holidays. Желая ви прекрасно лято.